Good morning, colleagues. Добър ден, колеги. Преди да гласуваме, искам да посоча, че днес са на, е, е годишни на едно предишно събитие. Преди 20 години, на 21 май, Джовани Фалкони, съдия, който се бореше срещу мафията, съпругата му Франческа Морвилио и бодигардовете им Вито, Шифани, Скифани, Роко, Дичилио и Антонио Монтинаро загинаха в един атентат. Тази сутрин беше проведена мемориална служба в присъствието на президента Джорджо Наполитано и министър-председателя Марио Монти. Искам да помоля парламента да се присъедини в отбелязването на това тъжно събитие с едноминутно мълчание и ставане на крака. Благодаря ви. Now, have you all got your voting cards? Сега надявам се, че всички имате карти за гласуване и сте си ги донесли. Днес гласуването няма да е дълго. И се надявам, че ще приключим бързо, защото знам, че много колеги биха желали да напуснат, за да отидат на срещата на върха, която ще се провежда в Брюксел. Господин Бостинаро. Вчера в Албания която е страна с институционални връзки с Европейския съюз. Имаше голяма катастрофа с 40 жертви. Един пътнически автобус пропадна в пропаст и 40 човека починаха. Други са в болница в критично състояние. Искам да използвам възможността да изразя нашите съболезнования и солидарност към семействата на всички пострадали и също така да изразя солидарността си с албанския народ. Благодаря. Thank You, Mr. Bolsonaro, for raising that point. Your... Благодаря, госп... господин колега. Благодаря. Ние записахме в протокола вашето изказване за солидарност с жертвите и техните семейства. Е, говорим за съболезнование, искам да помоля за е, солидарност с всички онези, които са затворени в, по погрешка е, вследствие на Европейската заповед за задържане. Добре, господин Ромева и Ромеда. А, е, гласуваме по неговия доклад за възстановяване на червения тон. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. А сега, кой е за предложението на комисията? За, против, прието е. След параграф 1 има изменение четвърто от комисията по рибарство, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Нека проверим, ако искате. Моля, гласуваме електронно по изменение четвърто. Край на гласуването. Прието е. А сега за цялата резолюция, така както е а, изменена по, по именно глас... Моля, гласувайте по именно. Гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. С голямо мнозинство. Поздравление за господин Руме, Румева и Руеда. Господин докладчикът има думата. Благодаря. Аз просто искам да благодаря и да кажа, че този доклад е наистина много важен. Е, тъй като червения тон е в голям риск. Мисля, че това беше добра възможност да покажем нашата загриженост. Благодаря за коментара, казва председателят. Следващата точка е доклада на господин Рике за въвеждането на изискване на дву... за двукорпусни конструкции за еднокорпусни петролни танкери. Моля, първи член приете. А сега комисията на, предложението на комисията за, против, о, въздържали се, прието е. Извинявайте, още една точка има да се гласува. А сега цялата резолюция, моля гласовите поименно. Гласовите сега. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е поздравление на господин, за господин Рике. А сега преминаваме към доклада на господин Гарсия Хиреро Карабалио за възможностите за риболов и финансовите средства в споразумението за партньорство с Мозамбек. Проекто резолюцията гласуваме с поименно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приете. Поздравления на докладчикът. А сега е, доклада на госпожа Пълдимата за общата система на такса върху финансовите сделки. Първата, първото изменение, номер 14, моля гласувайте поименно сега. Край на гласуването. Отхвърлено е. Имаме 31 изменения от е, Комисията по економически въпроси. Гласуваме ги всичките. Кой е за, кой е против, въздържали се, приети са. А сега изменение 11, но на две части. Първа част, кой е за, кой е против, въздържали се, прието е. Втората част, кой е за, кой е против? Въздържали се? Прието е. А сега 15-то изменение за, против, въздържали се? Прието е. Ако искате, нека проверим. Изменение 15. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието. Е. А сега изменение 45. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлено е предложението, изменението. А сега 52 гласуваме по именно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено е изменението. А сега преминаваме към 38 изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърлено е изменението. А сега 46-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлено. 44-то е. изменение. За. Против? Въздържали се? Отхвърлено е. 47 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 39 изменение за, против, въздържали се, отхвърлено е. 48 за, против, въздържали се, отхвърлено. 49 за, против, въздържали се, отхвърлено. 70, 50, извинявайте, за, против, отхвърлено е. 51 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 36-то изменение, моля, гласувайте електронно сега. Край на гласуването. Отхвърлено е изменението. 37. Отново електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено. А сега е изменение 2 от преамбюла за, против, въздържали се, прието е. 42 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Извинявайте, казва ораторът. Четиридесет и второ пада. Извинявайте, моя е грешката. 43. За, против. Отхвърлено е изменението. 41. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено измалението. А сега предложението като цяло. Кой е за? Кой е против? Прието е. А сега проекто резолюцията. Гласуваме електронно за нея. Край на гласуването. Прието е предложение. Поздравление за госпожа Подимата. А сега продължаваме с гласуване, с гласуване по доклада на господин Десанес е, Европейския съюз и Китай липса на баланс в търговията. Искам е, да кажа, че има всички езикови версии на този доклад. Е, материал е немето с intellectual. Е, в общи линии нещата са синонимни. А сега, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Първо изменение. А сега първи член. Разделно гласуване от растежа. Параграф 3. Извинявайте, параграф 1. За. Против. Приете. Параграф 3 на две части. Първата част за, против, въздържали се. Приете. Е, втората част за, против, въздържали се. Приете. Параграф 11. Е, Първа, три части. Първата част за, против, приете. Втората част за, против, въздържали се, приете. Третата част за, против, въздържали се, приете. Параграф 13 в две части. Първата част за, против, въздържали се, приете. Втората част за, против, въздържали се, приета. Параграф 15 на две части, първата част за, против, въздържали се, приета. Втората част за, против, въздържали се, приета. Параграф 17 на две части, първата част за, против, въздържали се, приета. Втората част за, против, въздържали се, приета. Параграф 28 на две части. Първата част за, против, въздържали се, Приете. Втората част за, против, въздържали се, И Параграф 22. Две части. Първата част за, против, въздържали се, Приете. Втората част за, против, въздържали се, Приете. Параграф 30 е също на две части. Първата част за, против, въздържали се, прияте. Втората част гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е с голямо мнозинство. А сега преминаваме към параграф 37 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приете. Втората част за, въздържали се, е, против, приете. Е, преамбюл. Е, нека проверим. Е, преамбюл К. Буква К от преамбюла. Гласуваме електронно. Край на гласуването прието. А сега точка от преамбюла буква П на две части. Кой е за, кой е против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Сега цялата резолюция, моля за, против, въздържали се, приета. И така, поздравление на, към госпожа Десалес. Следващата точка е доклада на Дейвид Мартин, правото на разследване на Европейския парламент. Искам да ви информирам, че изменение 1 до 3 са изтегани. и изменение 31 е обявено за недопустимо. Сега преминаваме към изменение 18. Кой е за? Извинявайте каза председателя, 19 изменения, внесени от 4 политически групи, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18, кой е за? Всъщност е, гласуваме електронно за изменение 18. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19. Отново електронно гласуване, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22. Госпожа Дакайзер. Бихте ли могли да се спрете за 30 секунди, тъй като нямаме едни и същи списъци за гласуване. Моля за, само за 30 секунди. Пауза. Um, can someone help Mrs. De Kaiser with a voting list? Дали може някой да помогне на госпожа Де Кайзер с списъка на а, гласуване? Perhaps the um, socialist group could follow Mr. Martin. Може би социалистическата група би могла да следва това, което казва господин Мартин. Никой ли в групата на социалистите няма правилния списък за гласуване. Mr. Hollande's lookalike is going to come to the rescue, I think. Мисля, че сега ще дойде помощ. Yeah, yeah. Has he got it? Okay? Ah, Steve Hughes is in charge. Great. Добре, Стив Хюз поема нещата в своите ръце. Да, гласуваме изменение 22. Знаете ли как ще гласувате? Гласува се електронно. Режим на гласуване по изменение 22. Край на гласуването. Изменението се приема. Сега преминаваме към изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Добре, да проверим. Режим на гласуване. Изменение 5. Край на гласуването наистина се отхвърля. Преминаваме към съответната част на изменение 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 6. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Кой е за? Съответната част на изменение 12. Приема се. с член 7, алинея 2, съответното изменение в изменение 12, кой е за, въздържали се, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4, за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега целият текст с измененията, кой е за, против, въздържали се, приема се. Господин Мартин. Е, вие искахте да се отложи гласуването. Имате думата. Да, наистина, господин председател, за да може да се позволя допълнителни обсъждания на, с, с съвета и комисията, искам да помоля да отложим гласуването на окончателния текст, заради това, че постигнахме значителен напредък до вчера и мисля, че трите институции ще постигнат съгласие по, този, по това досие. Има ли някой, който да подкрепи това предложение? а, някой да е против онези, които са за предложението на господин Мартин, против, приема се. Благодаря на всички. Благодаря господин Мартин. Приятен обед. How many can actually